дневния ред в понеделник и сега преминаваме към уведомлението. на декларация госпожа Единбърг Велямайер, госпожа Мустафна Вистром, Хазада, свързано с връщането на Фамагуста към нейните извършването на блокираната част от фамагуста на законите и собственици. Давам думата на господин Хазада за зада за една минута. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Jest takie miejsce w Europie. Господин председател, уважаеми депутати, има едно място в Европа, на територията на Европейския съюз, в Кипър, което е заобиколено с бодлива тел. Има хиляди напуснати къщи, църкви, училища, спортни и детски площадки. Хората си мечтаят за деня, в който ще могат да се върнат към местата, където са отрасли. За да се реализира тяхната мечта, много важно е да получат подкрепата на международната общност, по-конкретно на Европейския парламент. От мое име и от името на колегите, декларацията бе подписана от 42. Бе подписана декларация номер 42. Искам да благодаря на всички вас от името на гражданите на Фамагуста. Знае, че тази декларация ще мотивира комисията, държавите членки, ООН и най-вече турското правителство да работи по-активно с другата страна и да постигне напредък по въпроса. Благодаря.